Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Declar ședința deschisă. În primul rând, voi prezenta deciziile... Веднага започваме работа, дами и господа. Преди всичко искам да представя решенията, които бяха приети вчера на срещата на координаторите. Координаторите решиха по отношение на годишния доклад за работата на омбудсмана 2010 година да се занимае с това председателството на комисията да не се даде този доклад, на който иде от а, депутатите. Стратегията за здравето на животните до 2015 година е дадена на социалистите и демократите. След това имаше обмен на становище на координаторите по отношение на делегациите през 2012 година. Имаше различни предложения миналата година за организации на посещения в Польша, Италия, Франция а, и още една държава. А, Обсъждат се тези въпроси и трябва да се даде старт, за да започне логистиката. През едните седмици координаторите ще изпратят на председателството своите предложения за посещения. След това секретарията ще подготви списък. Създанието през март координаторите ще преценят какъв е документа. Казах Полша, Испания, Галиция, Гърция, Франция, Италия. Що се отнася до становищата на юридическата комисия по исканията за нови петиции. Не сме получили никакво съобщение. Що се отнася до петициите, свързани с Смолен, отлагаме решението. Тази сутрин ще говорим за рибното стопанство. Започваме с десета точка от дневния ред. Искам да предложа нещо, което е свързано с темата заседанието на координаторите. Дадахте ни проекта за дневен ред през март. Този дневен ред включва годишния доклад на Комисията по петициите 2011 година. Това не е проблем, но ако а, информацията е точна, все още сме в процес на разглеждане на петиции 2011 година, т.е. още работим по 2011, поради което искам да предложа годишният доклад от мартенското заседание да бъде изместен и когато получим регистра на петициите за 2011, извинете, не когато го получим, а когато го приключим, тогава да преминем нататък. Т.е. да махнем тази точка от заседанието ни през март. Ако ми позволите да отговоря, имаме статистика вече за петициите 2011 година, особено що се отнася до темите, откъде идват те, основните въпроси. Вярно е, че малко сме се забавили по отношение на декларацията за това дали са допустими или не, но господин Чичестър има доклад по отношение на темите и той много би искал дискусията по годишния доклад да започне през март месец. Точно поради тази причина е в мартенското заседание включен този въпрос. Членовете на комисията, разбира се, че ще довършат своя анализ а, по тази тема. Продължаваме към следващата точка от дневния ред. Петиция, свързана с политиката в областта на рибарството. Десета точка. Имаме две петиции. 802-2011 от Енук Делафор 3 от името на Световния фонд за дивата природа относно общата политика в областта на рибарството в присъствието на подалия петицията. И 2060, 2000, извинете, 860 от 2011 от Пол Кинт за квотите за риболов и превишаването на квотите. Членовете на комисията по риболов и членове на национални парламенти бяха поканени на този дебат. От името на подалите петицията давам думата на госпожа Анук Делафортри. Um, for... Благодаря за това, че ни поканихте и за това, че можем да представим своята петиция от името на Световния фонд. Искам да пусна едноминутно видео, с което ще обясня какъв е проблема. Надявам се да тръгне. People are doing what was inconceivable a few decades ago. They're emptying our seas.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 Um, um, Това беше съвсем кратко встъпление, с което исках да покажа какъв е проблема. Преди няколко месеца започнахме една инициатива в различните държави членки по този въпрос. Проблема с свръхулова в Европейския съюз е следният. Това е една от най-големите заплахи за океаните. 75% от запасите на риба на ЕС са подложени на свръхулов, 3 от 4 и до 60% от цялата уловена риба бива изхвърлена зад борда. Това означава, че тя се изхвърля или умираща, или умрява, защото рибарите нямат избор. Това е проблем на свръхолова, на околната среда, но и е огромен разход за обществото. Все повече разчитаме на внос. 60% от всички морски храни, които потребяваме, ФЕС се внасят. 30% от работните места в този сектор са закрити от 2002 нататък и всяка година се губят работни места. Освен това, финансовата цена е огромна. Европейския съюз най-вероятно губи около 3 милиарда евро годишно пропуснати ползи или потенциален приход, е, защото не успява да управлява устойчиво рибните си запаси. Има решение на този проблем. Нашата петиция гласи следното. Искаме Европейски съюз да спре краткосрочното управление отгоре надолу, което съществува днес, и да направи така, защото заинтересованите страни да са тези, които да управляват заедно с Съюза е, рибните запаси, да има дългосрочно мислене, да не се работи година по година е, по квотите, също така да спре изхвърлянето зад борда. Трябва да има последователни права, така, защото рибарите да ловят само това, което е необходимо, когато е необходимо. И не на последно място, Европейски съюз стана е, главна сила в риболова и всички правила, които се прилагат в Европейския съюз, би трябвало да се прилагат и към риболовните флоти на трети страни. Тези решения могат да бъдат приложени, ако се вземат необходимите решения. Най-вероятно се питате кой изобщо се интересува от свръхулава. Бе проведен миналата година в 14 държави членки един такъв тип проучване. Бяхме изненадани от резултата му. 88% от европейските граждани искат рибата, която се продава в Европейски съюз, да идва от устойчиви запаси, т.е. запаси, които не са подложни на свръхулов. 78% от европейските граждани искат реформа на опор, за да се случи това. Следователно, след това проучване ние решихме да а, създадем една петиция, за да дадем глас на онези, които са взели при сърце тази тема. 95 000, всъщност тази сутрин бяха 97 000 тези, които са подписали петицията. Им, имаше мероприятия по улиците, Брюксел, в Шотландия, и най-вече посредством социалните медии и онлайн връзката. Някои от нашите офиси на Световния фонд за дивата природа още не са започнали подписките, но в много други държави това вече тече. Надяваме се всички държави членки да има хора, които да подпишат нашата петиция. Искаме поне 500 000 подписи да се до септември, когато Европейския парламент трябва да гласува тази тема в пленарна зала. И имаме сред нас Раул. Той идва от Испания и може да ни обясни защо е подписал тази петиция. Той лично ще обясни пред вас защо е подписал петицията. Раул, over to you. And he was speaking in uh, Spanish. Okay. Раул ще говори на испански. Добър ден на всички. Казвам се Раул. Аз съм от Севиля, в Испания. Искам да ви обясня своето послание като гражданин, който е подписал тази петиция. Откакто, когато бях малък и до сега си спомням как прекарвах летните вечери, и хапвахме риба, която беше хваната в нашите риболовни пристанища. Спомням си всички рибари, спомням си цялата жизнерадостност и цялата жизнеотвърждаваща ситуация. Бях влюбен в морето и заради това исках да следвам морска биология. Но постепенно наблюдавах как рибните запаси се е, изчерпват и всички тези типични традиционни аромати изчезват. Наистина наблюдаваме изчезването на рибните запаси и като че ли изчезват традиционните начини на риболов. Риболова е, всъщност е в опасност, както и рибните запаси, защото липсваше отговорност към бъдещето. Ако утре създам семейство, няма да мога да кажа на своите деца, че няма да мога да им обясня, че хората са използвали традиционни методи, за да ловят риба. И в този случай как може да се развие тази професия? Когато работя в някоя област, който човек да работи в определени области, не иска да вижда как цялата ситуация се разпада. Виждаме как запасите на аншла и червенопертон се изчерпват. И това е една ужасна ситуация, защото сме поставили много рибни видове под опасност. Морето може да реагира добре в зависимост от нашето поведение. Рибните запаси биха могли да носят все пак ползи на хората, които се занимават с риболов. Получихме подкрепата на хиляди граждани за нашата петиция и в парламента бихме могли да помогнем за изготвянето на нова рибарска политика за бъдещето политика, която уважава рибните запаси и морето, както и отговорния риболов, отговорните рибари, които също гледат към бъдещето. Нека да не губим всичко, което морето означава за нас, всички обичаи, всички храни, с които се здобиваме благодарение на морето, цялото традиционно рибарско оборудване. Днес имаме рибарска флота, която е голяма сила по целия свят много е важно ние да имаме продукти, които идват устойчиви запаси. Това е много важно и за вас, като членове на Европейския парламент, защото сега имате възможността да повлияете върху подобряването на рибните запаси не само в рамките на Европа, но и в целия свят. Нека да не пропускаме тази възможност. Благодаря ви. Благодаря на вносителите на петицията за тези разяснения. Сега давам думата на господин Нилсен който да коментира. Thank you very much. Госпожа Нилсен има думата. Много ви благодаря за това представене. Миналата година комисията направи следното предложение. Внесохме един пакет, едно предложение, свързано с реформата на опор и внасянето на нов базов регламент за опор, както и регламент във връзка с общия пазар. Внесохме и предложение и съобщение във връзка с вътрешните измерения на рибарската политика, а през септември внесохме и предложение за нов фонд по морските и рибарските въпроси. Комисията смята петицията на WWF като подкрепа за предложението от страна на комисията. Петицията призовава за въвеждането на определен брой промени в опор за изменения, които до голяма степен отговарят на амбициите, елементите, включени в предложението на Комисията за реформиране на общата политика в областта на рибарството. А ние виждаме, че съществуващата рибарска политика не успява да се справя всички проблеми, свръхолова, прекомерно големия капацитет на риболовната флота, економическата устойчивост или липсата на економическа устойчивост в рибарството и всички проблеми, с които се сблъскват рибарите в Европейския съюз. Поради тази причина комисията предложи амбициозна реформа на опор като ние се надяваме да въведем промените и измененията, които са необходими, за да се промени настоящата ситуация и съществуващите тенденции в рибното стопанство. Тази реформа възнамерява да гарантира, че дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите, ще доведат до устойчиво екологично, економическо и социално развитие, което да гарантира наличността на необходимите хранителни продукти и да гарантира продоволствието. Разглеждаме различните елементи на петицията. И виждаме, че те се коренят в предложението за реформи, най-вече дългосрочното управление, нашите амбиции в тази област. Дори на този етап имам редица многогодишни планове за развитие на рибните запаси. Това е един процес, който ние възнамеряваме да доразвием, като разширим тези планове, които съществуват в момента и ги доразширим за бъдеще. Много е важно до 2015 година да достигнем своите цели във връзка с устойчивия улов. Това е доста амбициозна цел. А, още една важна част от реформата е свързана с предложението да се наложи забрана забрана върху изхвърлянето на риба в морето. Тук имаме определени задължения, които са свързани с разтоварването на улова на суша и това е един много напредничав подход, който ще започне да се прилага през 2014 година с различни видове задължения за разтоварване на улова на суша за различните видове риба. Много е важно е да се разгледа и въпроса с свръхкапацитета на рибарския флот, тук имаме ново предложение, което е свързано с а, трансфера на квоти за улов. Имаме и различни схеми за извеждане от употреба и скрапиране а, на риболовни съдове. Значи на този етап схемата не работи чак толкова добре. Това е един нов инструмент, който ние предложихме, за да може да се ограничи свръхкапацитета на риболовния флот. На трето място, още един важен елемент от реформата е свързан с аспекта на регионализация вече на този момент, както виждате в редица многогодишни планове, има регионализиран подход, защото в различните региони са важни различни видове риба и аквакултури. Комисията иска да постави по-голямо ударение върху този процес и също така, като вземем предвид ограничените от договора, да предвижим взимането на решенията по-скоро към заинтересованите страни, именно там, където се състоят риболовните усилия, за да можем да гарантираме, че се използват и познанията и опита на заинтересованите страни, когато се правят опит за регулация на рибното стопанство. Тук е много важно и включването на по-широк кръг от организации на заинтересовани страни, за да се гарантира, че са взети предвид всички интереси. Още един аспект, който е включен в петицията, е свързан с външното измерение на опор – и а, това до голяма степен е нашето намерение, именно политиките, които се прилагат в Европейския съюз във връзка с по-строгите мерки за запазване на биологичните видове и като цяло добрите практики се прилагат навсякъде, където а, има рубловни съдове на Европейския съюз. Това е един много важен аспект на петицията, който според нас е включен в предложението за реформа на опор. И не на последно място, като част от организация Комисията на единния пазар, нашето продължение в тази връзка. Тук идеята е да се дадат необходимите средства, необходимите инструменти на организациите, които благодарение на това да подобрят своето планиране и организация. По този начин ще отговарят ще отговаря предлагането на рибни ресурси на търсенето на пазара. Ще бъдат спазени тези економически механизми. Е, предложението на комисията за реформа на опор, както и съществуващите инструменти в благодарение на други законодателни текстове и промяната на рибарския фонд, според нас ще доведат до необходимите промени, е, които ще подобрят състоянието на рибните запаси. Благодаря. După ce am ascultat argumentele comisiei, voi da cu... Благодаря. Сега като изслушахме аргументите на комисията, пристъпваме към изказване от страна на колегите, които да споделят своето становище. Много ви благодаря, много благодаря за вашето представяне, за отговора на комисията. Имам някои доста основни въпроси, най-напред към, към комисията. Законно ли е това, което правите вие, това, което провеждате като преговори? Законно ли е да имаме научни изследвания, резултати от научни изследвания и след това в съвета да се провеждат разговори, все едно, че имаме съвсем отделна страна. Наистина много е важно да се вземат предвид резултатите от научните изследвания. Аз не говоря конкретно за това, което вие казахте. Това е по-скоро един по-общ въпрос. И по отношение на вносителите на петицията – Съгласни ли сте с предложението за реформа? Много е важна тази реформа, това е ясно. И според мен е интересно да чуем и вас, дали виждате подобрение тук. Благодаря сега. Давам думата на господин Дейвис. Много благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че успяхме да чуем вносителите на петицията. Много е приятно да чуем, че комисията подкрепя целите на вносителите на петицията. Мисля, че поне аз това разбрах. Мисля, че и ние от комисията по петициите ги подкрепяме. Знам какви са проблемите. До някъде това е свързано с късогледия подход към този проблем. Министрите миналата година казаха, че те действат като гладиатори, които защитават националните интереси. Те гледат като в краткосрочен план и по-скоро се опитват да постигнат най-добрите краткосрочни резултати за своите рибари, докато дългосрочните резултати са оставени за по-нататък. Но знаем, че малките камъчета обръщат колата. колата. Наистина е много важно да разгледаме всички рибни запаси. Знам какво става с рибните запаси в Средиземно море. И в същото време, като че ли няма толкова много научни резултати, върху които да изградим своята политика, в известна степен държавите членки не са спазили своите задължения да предоставят съответните научни резултати, така че ние оставаме ограничени до това, което се предлага от комисията, за да можем в крайна сметка да постигнем устойчиво рибно стопанство и да поставим максималния устойчив улов до 2015 година. Не знам какво си представя комисията под устойчив улов до 2015 година, дали това означава спиране на свръх улова или пък намаляване на биомасата, което, ако се избере втория вариант, е напълно невъзможно за постигане до 2015 година. Разбира се, това е дебат, който ще се проведе в Комисията по рибарство и в Комисията по околна среда, но мисля, че има нужда от малко повече пояснение от страна на Комисията. Трябва да разгледаме и този въпрос, как да се спре свръхкапацитета, как да направим така, че да няма толкова много риболовни съдове в нашите води. Комисията спомена, че финансира схеми за скрапиране. Сметната палата показа много ясно, че там средствата не се разходват както трябва и целите в крайна сметка не са постигнати. Комисията също така предлага и трансфериране на концесии за риболов, което също е свързано с известни противоречия. И тези противоречия са много важни, защото много хора казват, че това е един широко обхватен инструмент, който обхваща абсолютно всичко, но в същото време виждаме как този трансфер на концесии, на схеми може да стане по един не особено точно определен начин виждаме, че е, рибарите неохотно подхождат към въвеждането на такива схеми, които не взимат предвид техните конкретни обстоятелства, но може би в този случай те трябва да обвиняват по-скоро местната администрация, отколкото Брюксел, за това, че схемите, които се прилагат, не са подходящи. И най-накрая изхвърлянето на риба в морето. Вие казвате, че 60% от улова се изхвърля извън борда, а пък аз от хора, които се занимават с рибарство, съм чувала, че над 80% се изхвърля от улова зад борда. И а, това става най-вече, защото липсва селективно оборудване, с което да се улавят подходящите видове риба. И много хора, които живеят в градските райони, не знаят нищо за рибарството. Те ще кажат, това е неморално и е непълно разхищение на ресурси, което означава, че ще трябва да внасяме много повече риба, отколкото се нуждаем. Много хора казват, ние сме против изхвърлянето на риба извън борда. А, но мисля, че а, ние трябва да приемем а, ситуацията и да преценеме изхвърлянето на риба а, обратно в морето, по-скоро по-отделно за всеки конкретен случай, защото ако сложим край на изхвърлянето на риба обратно в морето, това е опита на Норвегия, вие просто казвате на рибарите, нямате право да изхвърляте риба извън борда. Рибарите в този случай казват, ние нямаме селективно оборудване и когато в същото време се направи опит да се въведе забрана някакси рибарите успяват да се здобият с такова селективно оборудване, така че в крайна сметка се създава една динамична ситуация, но наистина може би трябва да се въведат строги правила, сега като става дума за риболов посред нощ, надали, някой ще ходи да контролира какво точно става там на място. Тук е и председателя на Комисията по рибарство. Може би е добре да чуем и той какво има да каже. Но, както казах, малките камъчета обръщат колата, така че може би наистина трябва да вземем преди всички тези аргументи, които чухме тук и знаем, че в бъдеще, в близките няколко месеца, дискусиите ще се въртят именно около тези аргументи, за да можем да гарантираме, че за в бъдеще ще имаме устойчиво развитие на рибните запаси. Благодаря. În continuare dau cuvântul domnului Mato. Сега давам думата на господин Мат. Благодаря. Аз съм председател на Комисията по рибарство и първо искам да благодаря за поканата да присъстваме на вашето заседание. Аз няма да се включвам в е, дебата, но нека да изпратя едно окоръжително послание към носителите на петицията. Ние също се борим за това, за което се борите и вие. За устойчивост на рибните запаси, за създаване на работни места на, за рибарите. И в нашата комисия по рибарство ние работим действително много усилено по предложенията за изменения на системата и законодателството за осигуряване на устойчивост разглеждаме отделните части на предложенията, имаме отделни докладчици по тях, от няколко месеца работим. И желанието ни е действително реформата да бъде добра и ефективна, реформата на общата политика по рибарството. Вие имате много какво да допринесете по този въпрос и затова приветствам вашето участие, защото ние можем да постигнем това, което всички искаме, само ако работим заедно. И нека ви кажа, и аз имам деца, и много ми се иска и те, и моите внуци да могат да използват ресурсите на морето така, както и ние. Благодаря. Председателката. Dimineața, în continuare, dau cuvântul domnului Iar. Äh, Следващият оратор. Благодаря. Аз не съм специалист по рибното дело, но имам няколко въпроса. Първо, политически положението е много трудно поздравявам носителите на петицията, защото те внесоха текст, който бе посрещнат много добре от комисията, който се свързва с работата, която се извършва. Вашата позиция в момента е много силна. Затова предлагам да оставим тази петиция открита, за да можем да използваме като база за диалога. Комисията ще си свърши своята работа, парламента има да взема решение по тази тема. И второ, имам нужда от едно пояснение. Може ли да ни е, дадете така ключовите моменти? Много правилно е заглавието. Ние всички се стремим към едно и също нещо, но кои са за вас основните проблеми? къде са основните места или моменти, където могат да се постигнат подобрения? Какви да бъдат целите? Какво е точно ситуацията? За мен е важно да разберем това. Председателката, господин Майер, сега. Благодаря. Първо, благодарности за вносителите на петицията, за това, че са тук и ние можем да обсъждаме с тях е, опор. В е, нашата група ние сме съгласни с всичко, което казват е, вносителите на петицията. Много са важни въпросите за устойчивост на рибните запаси, за гарантиране на качеството на работните места, за гарантиране на сигурността на продоволствията. Аз смятам, че в дебата ние трябва да покажем подкрепа на сектора на рибарството, особено на малките, на, на хората, които се занимават с риболов, с в неголям мащаб, защото това е един подход, който опазва и околната среда. А, ние се борим именно за устойчивост. Искаме да има политика за рибарството, която да гарантира и поминъка, да гарантира и устойчивостта на околната среда. За това благодаря отново за петицията и съм съгласна с това, че петицията трябва да остане отворена. Председателката госпожа Алкен. Моят въпрос, е, за да приключа с него, въздействието от е, замърсяването включва ли се в оценките? Мисля, че поне от данни знаем, че има огромно съдържание на въглероден диоксид в морската вода и това е много опасно за рибните запаси. Председателката, сега давам думата на представителката на комисията да отговори. Thank you. <coughs> Sorry. <coughs> Thank you very much. Благодаря. По отношение на първият основен въпрос – т.е. дали можем да влизаме в преговори с природата и как е, получава комисията научни данни. Във всички случаи нашите предложения винаги се базират на най-добрите научни данни, които, с които разполагаме. Като разбира се, тези научни данни не са много точна наука, тъй като рибата не може да бъде преброена до последната бройка. Винаги има елемент на риск, когато се приемат решения за управление на, в областта на рибарството. Но това, което можем да направим е политиката ни да се основава на възможно най-добрите научни данни и да се надяваме, че когато взимат, се взимат съответните решения, се следват именно тези решения съвети, базирани на научни данни. Господин Дейвис коментира предимно предложенията за реформа на опор. Не мисля, че зададе всъщност конкретни въпроси, но действително за някои рибни запаси няма достатъчно данни и комисията предлага да се създаде система за събиране на данни, да има и съответно финансиране за събирането на такива данни там, където те не достигат. А факта, че такива данни не достигат, не може да бъде извинение за това, че е, не се формулират достатъчно добри решения по отношение на максимално устойчивия улов за определени видове риба. Сега, когато започнем да говорим за максимално устойчив улов, дискусията става твърде техническа дискусията, но все пак трябва да търсиме варианти за решаване на тези проблеми. Slightly above uh, MSY, which is because като е, в дългосрочен план трябва да се е, стремим към е, максимално устойчив улов и за биомасата. Ако имаме цели, които са малко над прага, можем да се надяваме, че ще стигнем до, до търсената цифра. За свръхкапацитета на рибарският флот има известни различия в мненията за това доколко ефективен е този инструмент за управление. И действително управлението на, на, правила, на концесиите и правата, т.е. прехвърлянето, може да бъде един от възможните инструменти. Страните членки в е, много е, случаи управляват разпределението на квотите по различен начин, но системите могат да бъдат е, оформени по такъв начин, че да има известни гаранции, включително и за да се отчетат безпокойствата на някои страни членки. По отношение на изхвърлянето, много е труден въпрос, особено когато има смесен риболов, когато се ловят определени видове риба, но междувременно а, има улов и на други. Отново, много е важно да има ясно определена цел за намаляване или прекратяване на изхвърлянето. Мисля, че това бяха основните коментари. И накрая въпроса за въздействието на замърсяването върху рибните запаси. Аз не съм специалист, но естествено, че има различни фактори, които имат отношение към това, което се случва в морето. И един от тези фактори, който има отношение към ситуацията с рибните запаси, е и е, замърсяването. Има, разбира се, и други фактори. Промяна и на температурата на морската вода, която води до промяна на схемите за мигриране и така нататък. Във всички случаи и замърсяването е фактор. Alt coleg nu dorește să intervină. O invit pe petiționară, doamna Anuc de la Furt. Председателката, виждам, че няма други желания за изказване. Сега давам думата на вносителите на петицията. Благодаря. Съвсем кратък е, отговор ще дам аз, а за по-дългият отговор ще дам думата на колегата. Краткият отговор на госпожа Алкен. Какво мислим за реформата и предложенията за реформа? Мисля, че се създава добра основа, но, както каза господин Дейвис, най-важни са подробностите, т.е. малките камъчета. Ние трябва да бъдем достатъчно амбициозни. Смятаме, че като се има предвид разнообразието на видовете риба в Европа, не може да има едно решение валидно за всички например е, по темата изхвърляне. Смятам, че рибарите са тези, които могат да предложат най-подходящото решение за техния специфичен случай. За това е много важно да има система за активно ангажиране на заинтересуваните лица. И е, ние за това внесохме петиция. И ето, за първ път в историята Европейския парламент ще има възможност да гласува по опор. До тук е, вече три пъти се правиха опити да се направи е, реформа на опор, които не постигнаха нищо. И ето сега имаме огромна възможност през 2022 година комисията счита, че няма да има нито един вид риба в европейски води, която да бъде с устойчив запас. Така че въпросът не е само в обсега на Комисията по рибарство. Това е, е въпрос, който засяга всички, всички тук в е, Европейския парламент. Вие трябва да бъдете водещи. Освен това Европа трябва да бъде водеща. Ние трябва да дадем и пример. Не можем да чуваме достатъчно коментари, сме чували как експлуатираме Африка или Азия. Просто Европейският съюз трябва да има програми за устойчиво развитие в целия свят, така че да не застрашаваме и други нации. Просто трябва да се формулират е, добри стандарти. Смятаме, че предложението е добро в бъдещите няколко месеца има още много какво да се върши, особено по подробностите за изхвърлянето за многогодишните планове, за графиците и така нататък. Смятам, че това са теми, които са от интерес на всички. Аз казах, че ще говоря кратко, ама май не излезе така. Сега давам думата на колегата. Роберто Ферини, директор of the... Благодаря, Роберто Ферини, директор на проекта за общата реформа на опор в WWF. Попитахте какви са частите от предложението, които можем да усъвършенстваме. До днес, според нас, не се е мислило за управление на природните ресурси. Рибата е част от океана, говорим за управление на природните ресурси и когато говорим за това, Всъщност говорим и за екологичното и за економическото измерение на този въпрос. И като че ли от опор липсва екологичното измерение. губим работни места в сектора и това, в крайна сметка, трябва да бъде казано, особено когато разговаряме с риболовците. Защо ги губим тези работни места? Защото работим а, неустойчиво. И економически, и екологично погледнато. Това е основният проблем, който трябва да бъде решен. Как? Имаме базисен регламент. Комисията излезе с един пакет инструменти. Това се каза и от господин Дейвис. Малките камъни обръщат колата. И в случая тези малки камъчета са економическите подробности. Как тези финансови инструменти се свързват с общите цели на регламента. Поради тази причина Световния фонд за дивата природа иска регламента да включва общи цели и екологични и економически. Няма такива до сега. Искаме да работим заедно с Европейския парламент, за да свържем веднъж за винаги економиката с опазването на околната среда в рибния сектор. На момента правителствата говорят за финансови средства, които се разпределят при пълна неяснота, при закрити врата. Трябва да се мисли дългосрочен план за управление на природните ресурси. Реформата на опор трябва да върви ръка за ръка с рамковата директива за морските пространства, за да имаме чисти океани до 2020 година. Тези инструменти трябва да бъдат неразривно свързани – отново повтарям, економическата и екологичната гледна точка трябва да бъдат съчетани. ка петиция се Предлагам да остана отворена петицията. Ще се върнем през май месец на тази тема, когато преговорите, свързани с опор, започнат. Важно е в дебата гражданите да участват заедно с нашите членове. На нашето състояние през май ще говорим и за сходни петиции, като например други такива. 11-та точка от дневния ред е следващата. Тук ще говорим за една петиция номер 295 от 2009 година от ДЕС мей от името на Западното сдружение на рибарите – за предполагаемо изключване на рибарите от процеса на разработване на план за управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия. Също така има още една петиция 0909 от 2009 на Жан-Пол Дорон с френско гражданство от името на Френската национална асоциация по рибарство относно френския план за управление за опазване на запасите от змиорки. Следващата петиция е 754 от 2011, внесена от Салвадор Пиеро Гомеш с испанско гражданство от името на Центро де Аквакултура Експерименталь относно нарушение от страна на испанските органи на регламент 709 от 2010 на Комисията за изменение на регламент 338 от 97. Сега давам думата на колегите. Uh, Добър ден, казвам се Ошей и представлявам вносителите на петицията по отношение на Западното дружение на риберите за, на европейска змьорка. Управленския план, който се предлага от а, Министерството по въпроса в Ирландия, изпълнява записаното в а, регламент Смятаме, че възстановяването на тези запаси са един добър пример как трябва да се спазват принципите на субсидиарност, като вземат предвид местните особености. Европейската комисия иска да подчертае, че регламентът чисто и просто дава целите, които трябва да бъдат постигнати, т.е. възстановяване на запасите, 40% от змиорките трябва да бъдат пускани на свобода решението как да се постигне тази цел, крайна сметка, остава изцяло в ръцете на държавите членки. Затова всяка една от тях може да избере съответните инструменти за постигането на тази цел. Ирландия е избрала конкретни мерки, които са били оценени от АЯСИС и отговарят на плана за възстановяване на запаса на Европейския съюз. Освен това, доколкото е известно на комисията, Ирландия се е провела съответни надлежни консултации в съответните срокове с заинтересованите страни през 2008 година. Благодаря. În continuare dau cuvântul domnului... Сега давам думата на господин Галагър. Благодаря, госпожо председател. Аз съм председател на друго заседание и за това трябва да тръгна и не ми остава много време. Ще си изкажа кратко. Запознат съм с тази тема като депутат в Ирландския парламент в миналото. Много пъти е имало изказвания на ирландски депутати от тези региони, които са най-засегнати. Господин Ошей заяви, че е важен принципа за субсидиарност, взети са съответните мерки. Добре, да, има принцип на субсидиарност, но този е, процес като че ли бе тръгнал преди ирландското ведомство, което отговаря по въпроса, е дало да даде възможност на онези, които са заинтересовани, да участват. защото те са най-засегнати, когато се намаляват квотите. Засегнатите всъщност не са депутатите или Министерството в Ирландия, а самите заинтересовани страни. И до момента, в който се получиха 16-те отговора след поканата на Министерството, бе минало много време. Според мен те дори не са били поканени да подадат своето становище. А, тоест, те са подали становище вече след като процесът е бил почти приключил. Чисто правно, може би, нещата изглеждат добре, но има и едно нравствено задължение. И тези нравствени задължения са нарушени. Е, мисля, че трябва да бъде преразгледан този въпрос. Междувременно не се ловят смьорки, а страниците, които ни се предлагат, не са изчерпателни. Те са от преди 5 години. Ирландците и особено рибарците не са, рибарите не са имали възможност да се изкажат. Има много дълъг срок за подаване на нови становища. Говоря по памет. Трябва да се преосмисли мерките, да бъдат преразгледани и те да отговарят на въвеждането на реформата ОПОР 2014 година. Виждам председателя на нашата комисия по рибарство. Никога в нашата комисия по рибарство не сме налагали един подход към всички. Напротив, трябва да има конкретни решения за конкретните райони. Трябва да се преразгледа в бъдеще и то не в далечно бъдеще този въпрос. Тъй като никой друг не е поискал думата в този дебат, искам да дам думата на представителя на комисията да отговори на казаното господин Галахър. Good morning. Uh, I'm Christos Theofilou. I'm uh, Brandon's colleague. I... Аз съм колега на Брандън координирам всичко свързано с змиорките в Генерална дирекция Маре. Накратко ще се изкажа по част от казаното. Вярно е, че 90 години е срока за възстановяване. Може би звучи прекалено дълъг този срок за възстановяване на запасите на змиорките. Не бива да забравяме обаче, че змиорките в зависимост от това къде са, над 20 години а, са им необходими, а, за да постигнат зрялост, а, а, тъй като това 90 години всъщност са 4 поколения змиорки. В а, самия регламент, в девета точка, се казва, че държавите членки са длъжни да ни дадат един доклад за напредъка до 1 юли 2012 година, т.е. след няколко месеца. Вече сме подготвили един модел, който да подпомогне държавите членки при изготвяне на доклада и след това комисията до 2013 трябва да разгледа тези доклади и да излезе пред съвети и пред парламента с един общ доклад за напредъка посредством прилагане на регламента за змиорките. След като бъде разгледан този доклад на комисията от съвета и парламента, може да се направят предложения за изменение на регламента и оттам изменение на плановете, управленските планове на държавите членки, така щото да има наистина а, възстановяване на тези запаси. Благодаря, казва председателката. Извинявайте, госпожо председател, казва господин Галахър. Да, разумен е вашият отговор, но се надявам Европейската комисия да накара Ирландското министерство да даде своя доклад от 1 юли. Чудесно е, че правите такъв модел, който да им помогне при изготвяне на докладите и се надявам в следващите 12 месеца да преразгледаме отново този въпрос. Благодаря за изказването. Искам дам думата на господин Телофилос. Всъщност, само петиция 205 е разгледана. За това искате ли да говорите за другите две петиции? Well, I will try to make a sort of general comment, uh, comment се опитам да коментирам общо, за да мога да включа и двете останали петиции, които все още не сме е, коментирали и след това ще имате възможности вие да кажете нещо по-конкретно светлината е на това, което каза колегата, регламента дава много място за маневриране на държавите членки за това какви мерки искат да прилагат, за да постигнат общите цели, които са разписани в регламента. Очевидно, в всяка държава членка ситуацията е различна. По отношение на европейската змиорка има различно, различен тип рибно стопанство, различни паразити, различни болести, които а, засягат змиорката. Наистина ситуацията е много различна, много комплексна и поради тази причина държавите членки имат право да избират своите собствени мерки. В някои ситуации държавите членки избират по-агресивно да третират рибното стопанство, за разлика от други мерки, които са по-меки в другите държави членки но всички мерки са подложени на оценка от Международния комитет за оценка на морето и рибните запаси от страна на комисията. Преди одобрението на всеки план се провеждат няколко тура с различни държави членки на преговори. Ние искаме от тях да дадат различни предложения, да предложат подобрения, докато не сме убедени, че всеки един план се стреми към постигането на общите цели. Сега ние не можем да принуждаваме държавите членки да прилагат конкретни специфични мерки. Не бихме могли да ги задължаваме да предприемат по-силни мерки или пък по-слаби мерки или пък по-силни структурни мерки срещу замърсяването и така нататък. Много е важно те да си постигат 40%, които са заложени от там насетнете са свободни да си избират мерките. Има ли някакви други коментари от колегите в залата? Ако няма такива, бихме могли да, да приключим дискусиите. Нека да продължим тази петиция да остане отворена. Тези петиции. Сега стигаме до петиция 99 от 2011 година, точка 12 от дневния ред, внесен от Мигел Сарагоса Фернандес във връзка с традиционно приспособление за риболов, наречено бонитолера. Вносителят на петицията не присъства, затова давам думата на представителя на комисията за коментар. Bonjour, je me présente Барбара Фоке. Благодаря, нека се представя Барбара Фоке в Генерална дирекция Морски дела. Занимавам се с въпросите на Средиземноморието и по-специално Франция и Испания. Посредством петицията господин Фернандес настоява да се преразгледа анекс 2 на регламента за Средиземноморието, защото според е, него се възпрепятстват конкретни риболовни дейности в Испания и в неговията е, община. Но искам да отбележа, че регламента не се отнася само до е, дребните риболовци в Средиземноморието, а за всички дейности, свързани с риболова в тази област. И се предвижда достатъчно марш за маневри, достатъчно гъвкавост, за да могат е, конкретните риболовни предприятия да се пригодят към съответните изисквания. Вносителят на петицията иска да се преразгледа максималния размер на съответното риболовно приспособление, но за комисията е, размерите на приспособленията за риболов са елемент от е, необходимите критерии за контрол. Като ние не възпрепятстваме никого, свързан с е, тези дейности да действа в полза на развитие на устойчив риболов. Ние не смятаме, че регламента трябва да бъде преразгледан. Той бе прият през 2006, но, от, но се прилага едва от 1 юни 2010, тъй като имаше много преходни изключения. Комисията счита, че първо трябва да се огледа конкретно как се прилага регламента в всичките му клаузи на място, преди да се стигне до момент на преразглеждането му. Дореще вас е интервина. Иска ли някой да вземе думата с коментар? Ако няма желаещи, Предлагам тази петиция да остане отворена за разглеждане. Сега нека да минем към точка 13 от дневния ред 668 от 2011 година, внесена от HJR. Конфиденциално остава името, като тук става дума за риболов с харпун в Корсика. Вносителя на петицията на е така че давам думата на госпожа Фуке. Oui, donc juste pour... Euh, да, просто да кажа с няколко думи за какво става дума. Вносителят на петицията споменава дейност, която потенциално е незаконна все още. Тоест, риболов с харпун, който е включен в регламента. Ние получаваме информация, че все още продължава подобен риболов и подобен риболов е забранен единствено ако тези, които го упражняват, използват и водолазни апарати. В опор. Е, първието звено, което отговаря за контрола на риболова е всъщност, всъщност националните органи, затова ние съветваме вносителя на петицията да се обърне към френските власти. И второ, ние също е, го помолихме да ни предостави допълнителни информации, евентуално фотоматериали, които да докажат, че има риболов с харпун и с водолазни апарати. А, той ни предостави е, снимки, е, обяснени, че е влязъл във връзка с е, туристически агенции, с един биологически институт в Франция. Не знаем дали е получил отговор от тях, тъй като това се случи едва миналата седмица, но ще имаме възможност да ви уведомим по-късно. От предоставените снимки не е възможно да се разбере дали а, използваните водолазни приспособления са а, приспособления за, а, дълбо, за дълбоко улов, за улов дълбоки води. Така че а, ще разгледаме въпроса, като ние посъветвахме вносителя на петицията да се обърне към Министерството във Франция, което отговаря за контрола на риболова и които вероятно ще бъдат в по-добър, по-добро положение да отдадат отговор на молбата на вносителя на петицията. Благодаря. Благодаря за разясненията. Не виждам друг да иска да се изкаже. Преди да преминем към следващата днев, е, точка от дневния ред, предлагам да оставим петицията отворена. Точка 14 е петиция 1824 от 2009 от Антонио Ролес Франко от името на платформа за опазване на залива Сан Симон. Става дума за фабрика за рибно брашно, разположена в близост до устието на Виго в Понтеведра. Вносителят на петицията не присъства тук. За това давам думата на представителя на комисията. Добър ден! Уважаеми е, депутати, дами и господа, тази петиция става дума за фабрика за рибно брашно и за масло, рибно масло. Като основните оплаквания от вносителя на петицията са, че не е следвало да се даде разрешение за фабриката, защото не са направени достатъчно предварителни проучвания за въздействието преди да се даде разрешението за работа на фабриката. Смята се, че замърсяването от нея нарушава европейско законодателство, включително за опазване на крайбрежните води и съответната флора и фауна. Какво е направила комисията по този въпрос? Ние влязахме с, в връзка писменно с вносителите на петициите с което ги уведомявахме, че действително тази фабрика влиза в действието на европейско законодателство. Ние отворихме и така наречено пилотно досие, с което искаме официално пояснение от страните членки за случая за тази конкретна инсталация. Искахме е, информация дали е направена предварително проучване за въздействие, дали са отчетени въздействията върху околната среда. Ние получихме отговор от испанските власти и на базата на тази информация Генерална дирекция околна среда стигна до заключение, че няма нарушения на общностното законодателство. След това изпратихме писмено съобщение до вносителите на петицията през септември, в смисъл, че няма нарушение на европейското законодателство. Сега искам да поясня. Първо, Първият въпрос е дали има нарушение на директивата за оценка на въздействие върху околната среда. Тази е, директива е, в различни. Тази фабрика функционира от 76-та, когато директивата за въздействие върху околната среда въобще не съществуваше. В момента е, новата инсталация се покрива от е, европейското законодателство, но директивата може да се приложи единствено ако има промени или разширения на инсталацията, които причиняват значителни вреди на околната среда. До този момент испанските власти, които са дали разрешение за действие на фабриката, не ни уведомяват за подобни разширения или ремонти на фабриката. Разрешенията, които са дадени през 2008 година, са в съответствие с директивата за интегрирано действие борба срещу замърсяването на околната среда. Какви са основните изисквания към оператора на вече съществуващата инсталация? Той има следните основни задължения. Първо, да се използват най-добрите налични технически съоръжения, да се предотвратява замърсяване и да има система за наблюдение. Да има гранични стойности за емисии, да има контрол на замърсяването на въздуха и на водата и контрол на вредните емисии разрешението по директивата за борба с замърсяването на околната среда показва, че съответните изисквания са спазени и операторът използва най-добри практики за контрол на дейността и на замърсяването има мерки и механизми за предотвратяване на замърсяване на водата и на въздуха. Има много строго наложена форма за мониторинг на замърсяването от инсталацията и съществуват формулирани мерки, които да бъдат предприяти в случай на инциденти както и мерки за намаляване на въздействието на инциденти. Тоест всички изисквания са спазени. Що се отнася до замърсяването на атмосферата от е, фабриката, фабриката има два котела, които изхвърлят е, газ и пари в разрешението, дадено на оператора, има гранични стойности за вредните емисии от различни видове газове и емисиите на фабриката са в рамките на позволените стойности от европейското законодателство. Европейс... Испанските власти ни уведомяват, че качеството на въздуха в е, близост до остието на Виго отговаря на европейските норми, т.е. няма замърсяване. Разрешението налага също и много строги е, системи на контрол – на емисиите, в смисъл да се е, спазват европейските норми за намаляване на миризмите. Операторът е въвел определени системи е, за термично обработване. Що се отнася до замърсяването на водата, Разрешението за функциониране също налага много сериозни норми, като е, граничните допустими стойности за е, емисии в е, водата се спазват. Операторът има собствена пречиствателна станция за отпадните води, преди да ги заости в устието на Виго. И в разрешението се предвиждат съответните изисквания за спазване на нивото на емисии. Също така има и много строга система за наблюдение на емисиите. Предвидени са също и мерки за защита на почвите, подпочвените води и обработката на отпадните продукти според европейски изисквания. Испанските власти ни уведомяват, че са били направени проверки на инсталацията и а, резултатите от тези проверки са довели до налагане на глоби на оператора – Счита се, че някои от граничните пределните стойности за емисии за изхвърления във водата не са били спазени и са били наложени съответни финансови глоби. Разрешенията, които са били дадени за функционирането на фабриката, са в съответствие с е, европейското законодателство – е, с директивата за водите, за борба с замърсяванията, за директивата за качеството на въздуха. Също така искаме да подчертаем, че преди две седмици Върховния съд на Галиция анулира разрешенията за функциониране на фабриката по съображение, че тези разрешения не съответстват на националните разпоредби за земеползване, т.е. че инсталацията се намира твърде бързо, близо до населено място. Това е причината, по която са били анулирани разрешенията за функциониране на фабриката, не защото няма съответствие с европейското законодателство. Благодаря. комисии Много благодаря на комисията за това изчерпателно представяне по проблематиката. Сега госпожа Алкен. Съвсем накратко, доколкото успях да чуя, благодаря ви за отговора. Той вече така или иначе пристигна. Ние сме се запознали с него. Но според нас ние трябва да оставим тази петиция отворена, защото виждаме, че неколкократно са налагани глоби и имаме чувството, или поне хайде аз оставам с чувството, че това е много проблематична а, фабрика и може би, да, отговаря на директивите, на техния текст, но в същото време Трябва да отчетем именно това колебание и да не затваряме петицията все още. Dacă nimeni altcineva nu dorește să intervină... Ако никой друг не иска да вземе думата, е, и като вземем предвид аргументите, които бяха представени, е, предлагам петицията да остане отворена. И в рамките на 15 минути можем да вземем почивка, докато дойде времето за гласуване в 10.45. Госпожа Алкен. Сега имаме време, и преводачите са тук. По точка разни. Не съм удовлетворена от начина по който се одобрява дневния ред. Сега, тази сутрин получаваме дневния ред. Проведохме вчера среща на координаторите. И след това, което видяхме вчера, защото мисля, че а, госпожа председателката злоупотреби ужасно с нашето а, време, защото вчерашния следобед беше посветен на проблеми в нейния регион, в Италия. Но след тази злоупотреба с нашето време вчера, трябва да гарантираме, че имаме дневен ред, който позволява изчерпателни дискусии. С толкова много точки в дневния ред сме притискани от времето и, например, пък има точки, които не са включени. Има точки, които са важни, те не са включени в дневния ред. Така че много ви моля, трябва да предадете това на нашата председателка. Не можем така да работи. Да получаваме дневния ред след среща на координаторите с молба за одобрение. Мисля, че това е просто недопустимо. Госпожо Алкен, сигурна съм, че секретарията ще си отбележи вашите забележки. Е, нека да се съберем отново след 15 минути за гласуване.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 Здравейте, колеги! Добро утро на всички! Призовавам ви да заемете местата си, за да можем да започнем работа отново. Моля ви да проверите дали сте взели електронните си карти за гласуване. Yeah? I just lost my notebook. Somebody's gone. Are you ready? Can we... Готови ли сте? Можем ли да започнем гласуването? Нека най-напред да проверим системата. Please, colleague, would you please Уважаеми колеги, моля ви да проверите дали електронните ви карти са на лице и да направим едно пробно гласуване. Yeah, it's okay. Is everybody? Everybody? Е? Yeah. 23 so far. Eh, Преди да започнем с гласуването, ще помоля колегата Валин, която е докладчик по темата, да вземе думата, ако иска. Uh, uh, Добро утро, уважаеми колеги. Благодаря ви, че сте тук. В опит да подкрепите този доклад, който не е за нас, не е за политика, не е за държавите членки, това е доклад за гражданите който показва, че Европейския парламент остава основната институция, която подкрепя правата на гражданите. Всичко, което съм включила в този доклад, беше споменато по един или друг начин, под една или друга форма, в доклада на Европейската комисия по гражданските права Опитахме се да актуализираме проблематиката, като включихме и въпроси, които сме видели, наблюдавали в различните петиции, които сме получавали преди и след подаването на доклада на комисията. Ако може да се обединим и да подкрепим този доклад, тогава посланието ще бъде много силно много категорично и ще бъде получено по един категоричен начин от нашите граждани, особено в тези несигурни времена за Европейския съюз, несигурни времена заради економиката. По този начин ще можем да покажем, че имаме една обща основа, върху която можем да надграждаме нашия Европейски съюз. Много ви благодаря. Благодаря на всички за подадените изменения, за работата, която свършихте по този доклад. Много благодаря и на госпожа Мацони за това, че ми позволи да се изкажа по своя доклад. И аз ви благодаря, госпожо Вален, за извършената работа. И така, сега започваме с гласуването по доклада, представен от колегата Вален за правата на гражданите на ЕС и премахване на пречките за упражняване на тези права на гражданите. И така, започваме с гласуването. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Не знам дали е необходимо да проверяваме, но за сега ще действаме по този начин. 54-то изменение. А, всъщност то е оттеглено. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70. Филип Болант. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Анкис. 71. За против, въздържали се, отхвърля се. Проверка електронна. Прямо лавутът. Моля, гласувайте по изменение 71 на колегата Анкис. Chiusa Прекратете гласуването. Добре, можем да добавим гласа на колегата. Against? So, it's rejected. Така или че се отхвърля. 24 на 25. 73. 73 на Бекер за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-4. За. Против. Въздържали се. Трябва да се провери. Моля, гласувайте електронно. Авете вотато Всички ли гласуваха? Е Приема се. Седемдесет и пет на Ханкис за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 на Паксас за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. un Извинявайте за секунда. Че una verifica. Трябва да се провери проверката на един член повече от Алде при гласуването. Нека да проверим. Е, колегите от секретарията искат да се проверят броя на гласуващите от Алде. Yes, yes, I understand, but they are checking. Трябва да се направи проверка. <laughs>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 Извинявайте, моля ви координаторите на групите да си проверят хората, за да може да сме сигурни, че са гласували само членовете, които имат право да гласуват. Okay, it's okay. It's okay. Procediamo così allora. Добре, сега тогава ще действаме така. Allora, ri... Allora, per favore. Много ви моля, всяка група да накара да гласуват само у нези, които са членове. Сега ще гласуваме електронно. Next to electronic vote, we will check the number of members voting for each group. При следващото електронно гласуване ще проверим колко члена от, коя, от колко групи как гласуват и дали са точния брой. Компромис 10. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За. Против Въздържали се. Приема се. Separate vote. Separate vote. Separate vote. Voto per parti se... Отделно гласуване е по девети параграф. Първата част на параграфа. За. Против. Въздържали се. Има нужда от електронна проверка. Моля, гласувайте електронно. Говорим за първата част на параграф 9, изменение 100. Е аперта ла вотационе. Моля, гласувайте. Е. rejected. Респинто. Отхвърлено е. Не се ползва микрофон. cadono quindi tutti gli emendamenti. Всички изменения последващи падат и минаваме нататък на параграф 9 нов. Изменение 100 сега. Алфано Ватимо. Тук имаме разделно гласуване. Първа част за против въздържали се, отхвърля се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на параграф 10а нов. Изменение 108. Коза Ханкис за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно, защото не вдигате ръка. 108 на Коза и Ханкис. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Okay, but plus one. Okay. Plus one. Plus one in favor. Плюс едно за или против. Госпожо Голам, за или против? Можем да го добавим. Гласа ви. За. Добре. Още един за. Е апровато. Приема се. Изменение 109. Алфано Ватимо. За против, въздържали се, отхвърля се. Е, искат колегите проверка, значи гласуваме електронно по 109 Алфано Ватимо. Не. So it's 14-14. 14-14. Okay. Rejected. Отхвърля се. Добре, отхвърля се. 110 Булант. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, ще проверим електронно. Апрямо ла вотационе. Моля, гласувайте. Авете вотато ту? Всички ли гласуваха? 14 на 14. Отхвърля се. 111. На Моти. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 112. На Баго. За. Против въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 119 Болан за, 119. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте по 119 на Булант. Е аперта ла вотационе, авете вотато ту. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 120 на Зданока. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Сдържали се. Приема се. 122 на Густавсон. Извинете ме, казва председателката. 125 на Булант. За. Против въздържали се, електронен контрол, тъй като имаше не голяма координация на вдигането на ръце. 125, моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто седемдесет и пет Бекер за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, електронен контрол. Моля, гласувайте по 134. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 135 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 135. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение. 136. А, е стато апровато. Одобрено ли е? Одобрено е. А, не се появи на екрана. Ако искате да гласуваме пак. Окей. Okay. Добре, отново гласуваме Гласуваме отново по изменение 135 на Булант. Електронен вод, моля. Е, апрова... Приема се. 22 ма за 7 против. 135 Булант. Извинете, 136, Поланд, Коларска, Бобинска. За. Против. Въздържали се. Приема се. 137 на Дзанока. За. Против. Приема се. 139, обаче има устно изменение. Някой против ли е устното изменение?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 Въздържали се. Приема се. 147. За. Против. Въздържали се. Трябва да се провери. Моля, гласувайте електронно по 147 на Итургайс. Avete votato tu? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 148. Илчев. Йотова. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 на Неделчева. Разделни, две, две отделни части. Разделно гласуване. 151. Пада, пише тук, или ми казват. Пада. Добре, пада. Преминаваме към 152 Илчев. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 на Булант. За. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 Булант за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 на Бекер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 168 на Буланд. За. Против. Въздържали се. Е, електронна проверка. 168. Моля, гласувайте. Chiudiamo la votazione. Прекратете гласуването. Приема се. 169 на Боланд. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим и това, защото не си вдигат ръцете. 169, моля, гласувайте. Прекратете гласуването, приема се. Компромис 21. За. Против въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 177 на Болант за, против, въздържали се, приема се. 182 на Болант за, против, въздържали се, приема се. 183 Волант за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 на Густав Сони Гурмай за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме нататък с съображенията. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Номер 2. За против, въздържали се, приема се. Трето изменение. По това изменение има устно изменение. Има ли някой, който е против устното изменение? Не. Тогава го гласуваме така, както е изменено с устното. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Четири. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. Салавракос за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. Болан за. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Болан за. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 на Салавракос за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 19 Булант за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 на занока, да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 булант за, против, Въздържали се. Нека да проверим електронно. Отново гласуваме. По 24 на Булан. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. 27 Болант за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка искате. Добре, по 27 на Болант. Прекратете гласуването. Отхвърля се 14 на 14. Отхвърля се, така или иначе. Двадесет и осем Густав Гормай за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30. Булант За. Добре, идентично е. Добре, извинете. 32. Густавсон Гурмай За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. Булант За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. Болант за. Против. Въздържали се. Приема се. Отделно гласуване по параграф Хаш. Отделно гласуване за. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка? Добре. Проверка по хаш. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 36 на Паксас. Не, казва председателката. Не, преминаваме към трети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 42. Булан. За. Против. 42, да. 42. Булан. За. Против. Въздържали се. Моля, гласувайте електронно, тъй като не е ясен. Вота по 42 Булан. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 43 Ханкис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44, само втората част. Първата част е паднала, тъй като е изменено 40, а, е, извинете, прието 45. Добре. Първо 45. За. Против. Възражали се. Електронен електронна проверка, електронно гласуване по 45 на Виланд. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И сега преминаваме към 44 с отделни части. Само втората част гласуваме, тъй като първата пада. По втората част кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 47 Булант за. Против. Въздържали се. Приема се. И компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Close the vote. Okay. Приема се доклада с 24 за, 1 против. Поздравление на колегата Валиан за това мнозинство.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 Doamnelor și domnilor, vă rog frumos puțină liniște. Уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. I'll ask you to be quiet, please. Моля ви да запазите и тишина. Продължаваме с точка 16 от дневния ред 354 от 2006 година от господин Родни Мейл относно предполагаемо замърсяване по продължението на река Кледо вследствие на дейността на двете компании Ексон и Катер. Най-напред ще дам а, думата на самия господин Родни Мейл, който ще представи петицията от името на всички вносители. Are cuvântul Rodni Мейл din partea peti... Господин Родни Мейл има думата. Той тук ли е днес? Okay. I give the floor now. Давам думата на господин Родни Мейл, за да представи петицията от името на вносителите. А, извинявайте, въпроса какъв беше? Oh, а, давате ми думата, разбирам. Благодаря ви, госпожо председател. Всички от индустрията по енергетиката знаят, че съхраняването на различните енергоносители. Right. Therefore, why did the LNG and е много важен и тук трябва да разберем къде стои индустрията с течнения природен газ. Когато се избират съответните места от страна на властите, където да се съхраняват корабите и пратките с втечнен природен газ. Това е много, са много опасни пристанища във връзка с най-добрите практики за всички хора, които а, живеят там. Но защо не се казва, че това не е най-лошото пристанище а, за тази цел, защото когато трябва да влизат кораби в пристанището, това е опасно за тях, но на също така и екипажа, както и 50-те хиляди души, които живеят в непосредствена близост, са в опасност когато става дума за евентуална повреда на кораб, който кара втечнен природен газ. Беше установено през септември 2011 година, че има изтичане от такъв кораб. Но какво би станало в такъв случай? Какво ще стане с пристанище Драгън и с всички кораби, които внасят втечнен природен газ? И ако не се дава информация, защо не се дава? Какво да се каже и за радиологичното изтичане, ако корабът се запали? Какво да правят хората, които живеят в непосредствена близост, ако се запали подобен кораб. В Аризона имаше подобен случай, за който научихме, и това е много важен въпрос. Дали а, един такъв пожар ще се разпространи, дали ще остане ограничен само в един кораб или той ще се, този пожар ще се разпространи към останалите танкери, които принасят втечнен природен газ. И какво означава това? Колко души ще загинат? Колко души ще пострадат в случай, че а, подобен кораб, подобен танкер се запали? Това трябва да се обсъди с а, всички заинтересовани лица, с експерти експертите, съответния научен комитет, защото е много важен въпрос, в който два танкера, да речем, успоредно се опитват да влязат в съответното пристанище. Трябва да се направят задълбочени анализи, защото когато влизат танкери в това много малко и опасно пристанище, там има скали, които са в плечените и това означава, че заради една авария можем да загубим много хора, могат много хора да загубят своя живот. Ship... Не самият кораб е опасен, разбира се, опасен е товара. Ето заради тази, този втечнен природен газ възникват всички, а, природни, всички опасни ситуации, ситуации от аварии. Това е много специален товар, който трябва да се, съхранява при температура под минус 1 градус. Ако започне затопляне, течнение природен газ ще се, ще се превърне отново, ще се върне в газообразна форма. Този газ се съхранява в танкери, които са под голямо налягане. Ако един литър се върне обратно в газообразно състояние, то ще се превърне в няколко стотин килограма газ. Много е важно да се отчитат всички тези проблеми, защото тук става дума за опасен газ, а именно метан. Когато, независимо за какво пристанище а, говорим, това пристанище трябва да предприеме съответните действия, а, за да може да а, вземе съответния сертификат за безопасност. С това конкретно пристанище, преди 2003 година всички власти около пристанището Драган получиха всички тези въпроси, но не дадоха удовлетворителни отговори. Пристанището трябва да е изградено по такъв начин, че да запазва живота и здравето на екипа екипажа и на хората, които говорят в, живеят в непосредствена близост. Сега вече се взимат съответните е, решения за укрепване на пристанището, но това не подобрява безопасността на хората, които живеят в непосредствена близост. 50 хиляди души живеят в близост до пристанището Драгани. Те са в ужасна опасност, ако стане пожар в пристанището. Много е важно да се разпространяват най-добрите практики, да се обменя опит с най-добрите пристанища, които служат като терминали за втечнен природен газ. Много е важно да се спазват стандартите при изграждането на безопасни и сигурни пристанища. По този начин ще може да се позволи влизането на танкери, влизането на кораби по устието на реката Кадо, Кледо, извинете, като по този начин ще се стигнем до предотвратяем риск. В момента този риск не е предотвратяем, защото властите не се възползват от най-добрите практики, които да им позволят да изградят първокласно пристанище, в което екипажа да се чувства сигурен, в което няма източници на запалване, е както и хората, които живеят в радиус от 3 мили да се чувстват защитени, но властите просто не правят това. Те пренебрегват всички изисквания за безопасност и не спазват отделните технически спецификации. Има огромна опасност от всички танкери, които влизат в пристанището и от съоръжението за съхранение, което означава, че хората са в опасност, защото няма зона на безопасност в пет в радиус от 5 мили около пристанището. Пристанището е много малко, нямат място корабите за маневри. Ситуацията е изключително опасна, когато има танкери за втечнен природен газ в самото пристанище. Хората, които са в опасност, включват екипажа, както и тези 50 хиляди души, които живеят в непосредствена близост до самото пристанище because oh, there we go to signal which may have yeah, right. It must be remembered. It must be remembered. Не трябва да забравяме също така, че властите не прилагат директивите, не прилагат всички разпоредби, които са договорени защото това ще означава, че ще трябва да се изгради ново пристанище и с това проекта ще се натовари с а, милиони лири. По-скоро властите избират едно по-ефтино решение, а, като това означава, че абсолютно всички кораби, които принасят ЛНГ, са под голяма опасност, което не бива отчитано от властите. В същото време 21 жалби са подадени. Господин Мейл казва госпожа председателката, моля ви да забавите малко темпото, защото преводачите не могат да ви следват. Тук имаме експерт, който казва в един от своите документи 21 пъти че не е направена оценка на риска за хората. И тук въпросът е защо. Като не се прави такава оценка на риска, се прави услуга на тези власти, на тези а, компании, което не е в услуга на хората. Вкратце, никога не е трябвало това пристанище да получава разрешение а, да приема кораби, принасящи втечнен природен газ, защото това не е безопасно най-добре е да се вземат предвид най-добрите практики. Но ако пристанището беше кандидатствало за такъв сертификат за безопасност, просто нямаше да го получи, защото има толкова много проблеми по устието на река Кледо. Нямаше да получи пристанището подобен сертификат, подобно удостоверение, защото не са изпазени и изпълнени всички процедури. Много е важно да се разгледат всички тези процедури, да разгледа ситуацията с конкретния терминал, за да се види точно колко души са поставени в опасност. Всички тези разпоредби са включени в сертификата по безопасност, но няма оценка, която да е направена на съответния терминал. Не е ясно какво ще стане, ако танкерът, който влиза в пристанището, се запали и дали останалите кораби няма да бъдат запарени от тези кораби, които са разположени между двата отделни терминала за съхранение на втечнен природен газ. Това пристанище не отговаря на директивите, не отговаря на нито една от разпоредбите. Какъв е най лошия сценарий? Ако потъне танкер в пристанището, устието на река Кледо, ще се замърси. Вие ще кажете, че е невъзможно, но напротив, възможно е. Има наистина такива сценарии, които описват най-лошите ситуации. Много зависи от това какъв сценарий ще приемете за разискване. Ако потъне такъв танкер, в зависимост от размерите на кораба, ако потъне на 800 метра. Това означава, че ще повлече и това ще се отрази и на всички останали кораби, което означава 50 000 кубически метра втечнен природен газ, който ще се излее в водите. Това означава, че веднага ще започне превръщането на втечнения природен газ в газообразна форма, и а, обемът ще бъде 600 пъти по-голям, отколкото в течнена форма. Това означава, че ще се излеят а, милиони кубически а, метри а, метан в а, а, водата. като в момента, да речем, имаме 150 милиона кубически метра метан. Това е най-лошия сценарий и е много трудно да се противодейства на подобна авария. Какви ще бъдат последствията? Съвсем накратко. Цялото пристанище ще бъде залято и обвито в метан. Това означава, че ще се повиши температурата, но в същото време извинете, всъщност температурата ще падне драстично до минус 160 градуса, защото тук говорим за много ниски температури. Показани са такива снимки. Виждали сме снимков материал, който показва как цялото пристанище е обвито в мъгла от метан. Самият метан не поддържа никакви а, форми на живот, пък и в същото време много добре разбирате, че при минус 160 градуса белите дробове просто замръзват. Нищо ценно няма да остане в цялото пристанище, когато вземем предвид и факта, че при горене метана води до температури от 2-3 хиляди градуса. Говорим за 150 милиона кубически метра а, метан, което се равнява на 45 от а, бомби в Хирошима. Все едно, че говорим за такива измерения на разрушенията. И просто не мога да разбера как при такива цифри властите пренебрегват необходимостта да се изгради безопасно а, пристанище. Много е важно сертификат по безопасността да се издаде от съответните органи, от компетентните органи, които да гарантират, че всички начини на изграждане на пристанището отговарят а, на изискванията за безопасност. В същото време искаме да се откаже, да се откаже на пристанището покрай река Кледо, на пристанището Драган да приема танкери с ЛНГ, защото при евентуална авария ще се стигне до смъртта на 50 000 души, които живеят покрай устието на река Кледо. Може би е по-добре всички танкери и терминали да бъдат преместени на по-безопасно място а, някъде в Великобритания. Ако продължи тази практика, това означава, че властите продължават да застрашават живота на хората, които живеят край устието и трябва да си дадем сметка, че не е трябвало да се дава такова разрешение за изграждане на пристанище на такова място. Стига в случай, че не са изключени източници на запалване и а, не се задати предвид последствията, ако се запали танкер за втечнен природен газ. Трябва да се дадем сметка за последствията и ето като не се установи а, какви ще бъдат последствията, мисля, че трябва тази безопа... зона на безопасност да се разшири до 5 мили около а, пристанището, за да можем да гарантираме запазването на живота на хората, които живеят в този район. Още веднъж казвам, че това е много опасно пристанище за хората, които живеят по устието на река Кледо. Безопасността се пренебрегва. Това означава, че пристанището на река Кледо не е подходящо за тези цели. Това е много опасно пристанище, както за екипажите на танкерите, така и за хората, които живеят в близост до устието на река Кледо. Това означава, че не трябва да се подава разрешение на кораби с ЛНЖ да влизат в пристанището. Заради липсата на безопасност заради това, че не са изолирани източниците на запалване, за това, че няма изградени системи за сигурност. Това означава, че няма начин да се защитят хората, които живеят в крилостието на реката. Просто не трябва да влизат кораби с LNG в пристанището, защото ако се случи една авария, това означава, че не, мога да, не може да бъде опазан живота на хората, които живеят покрай реката. Това е ужасно а, запалин товар, много опасен и а, трябва да се запази както собствеността на хората, така и техния живот. Всичко това е предотвратяемо, което означава, че трябва да се изгради ново пристанище, което да включва най-добрите практики. Right. Right. Um, there are a number of other points, of course. Uh, Има, разбира се, какво да добавя. Плана за спешни случаи той не е обсъден до самото изграждане на пристанището. Трябва да се обсъди такъв план още в самото начало на проекта. Трябва да се види радиоактивната топлина а, в случай на запалване на танкерите. До къде ще стигне? Благодаря ви, госпожо председател. Thank you so much. Благодаря. Благодаря много за вашата презентация но тя бе прекалено дълга, затова ще помоля всички други, които искат да се изкажат в връзка с петицията, да бъдат по-кратки. Давам думата на господин Ричард Бакстън. Um, Благодаря съвсем накратко. Аз съм адвокат на хората, които живеят около реката. Раздал съм един материал, две страници. Е, той е, ви е, показва какво се случва между времено. Ние подадохме подобно оплакване от 2007 година. Основните ни твърдения е, че е, гражданите е, би следвало да очакват правителството да спазва съответното законодателство, което не се случва в момента. Няма и достатъчно добри е, отношения с обществото. Много сме благодарни на Европейския парламент и Европейската комисия за тяхната подкрепа и ви умоляваме да продължите да ни помагате в този толкова труден случай. Имам коментар за задълженията за предоставяне на информация и колко трудно се случва това в е, случая. Разбира се, най-опасни са последиците за е, морския живот и за жителите край реката, но ние не сме получили никаква информация относно проучването за въздействията върху околната среда. Случаят, е, по случаят е съзиран Европейският съд на човешките права. Имаме вече решение, само преди две седмици излезе. То и то гласи, че правителството е свършило достатъчно, защото е предоставило различна информация – но всъщност съдът не е разгледал съдържанието на информацията. Във всички случаи, според нас, тази информация не е достатъчна. Тя трябва да отговаря и на изискванията на закона. И затова ние ще успорим решението на Европейския съд на човешки права. Ще се обърнем към по-горна инстанция, за да не оставиме е, възможността правителството да не си изпълнява задълженията по закона. Европейските институции взеха отношение и комисията и парламента виждат е, къде е проблема. Просто е, Ясно е, че оценката за въздействието върху околната среда не е била достатъчно точна и институциите са искали информация от, от правителството на Обединеното кралство, което все още не са получили. Надявам се, че те ще продължат да упражняват натиск и ев, ев, евентуално ще започнат процедура по нарушение. В е, този случай нашите граждани нямат възможност да прибегнат до законова съдебна защита, въпреки че има нарушение на европейското законодателство. Аз е, ви показвам тук сигурно трудно ще видите е, тази таблица, която ви показвам. Тя не е всъщност интересна, защото в нея няма никаква информация. Това се предполага да бъде план за спешни или аварийни случаи, но когато ние поискахме този план, получихме тази а, страница изцяло заличена по съображения за сигурност. И единствената дума, която се вижда на тази страница е, е единствения израз е облак от пара. Това е. Но този облак, мога да ви кажа, както каза и е, колегата, който се изказа преди мен, е с такава температура, че просто хората ще изгорят. Надявам се, че европейските институции ще продължат да ни помагат. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Бракън. Благодаря. И аз ще говоря кратко. Изказалите се преди мен описаха добре проблема. Искам да ви обърна внимание на това, което се случи наскоро. Споменахме, че един от резервуарите, бе отбеля... Е, се наблюдаваше теч, е, при него в някакъв момент е имало. Макар, че бяхме уверени, че тези резервуари никога нямат е, течове. Ние се обърнахме към компанията и Властите в Обединеното кралство, които отговарят за предоставяне на информация по безопасност и здравни въпроси и които са националния регулатор за спазване на изискванията за сигурност и безопасност за човешкото здраве, признаха, че е имало всъщност течове някъде през септември. От е, тогава насам аз е, се обръщам непрекъснато към тези власти, но а, всички тези проблеми са обгърнати от една мъгла на тайнственост и в момента аз получавам отказ. А, Тоест, по никой начин не ми се отговаря дали е направено нещо да бъдат овладени тези течове? Дали е имало някакви ремонти? И смятам, че това е абсолютно възмутително. Нека да ви припомня също, че пристанищите власти, които придобиха голяма смелост от това, че нееднократно им се позволи да нарушават е, разписаните в закона изисквания, сега тези пристанищни власти предвиждат в пристанището да влизат и туристически кораби. И когато това се случи, тези круизери и туристически, туристически кораби ще е, бъдат, е, ще акустират непосредствено до танкерите с течнения газ. И то в най-тясната част на пристанището, където трябва да преминават и танкерите с течнен газ. Можете ли да си представите колко безумно глупаво е това? И защо се позволява на пристанищните власти да го правят? Аз лично настоявам да се изиска от правителството на Обединеното кралство да си изпълнява задълженията към гражданите. Тоест да опазва техният живот. Vă mulțumesc pentru, dezba- pentru prezentarea făcută. Acum o să... Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията да чуем тяхното мнение. Благодаря. Ключовия проблем при оценяване на въпроса от страна на комисията е да се оценят рисковете за морската среда в това пристанище, което не е било направено. А ако е било направено, е, във всички случаи информацията не е стигнала до обществото и до вносителите на петицията. Нека да обърна внимание, че от 2007 година по директивата Совезо за вредни въздействия ние установихме, че тя не се отнася до вредни вещества, които се транспортират по вътрешните водни пътища, включително дейности по товар, товарене и разтоварване. Но от 2007 насам директивата Совезо 2 се преразглежда. В момента е в процедура на първо четене – и в парламента, но когато този проект е бил е получил разрешение за действие, действително не са били извършени оценка на рисковете за морската среда. Директивата за оценка на въздействието върху околната среда е била в действие. В този момент направена е такава оценка, но не е направена оценка за рисковете върху морската среда. Ние повдигнахме този въпрос пред е, правителството на Обединеното кралство и изказахме нашето мнение, че трябва да се направи оценка и на рисковете за морската среда. Но правителството на Обединеното кралство не се съгласи с нас ние предложихме едно прагматично е, решение, т.е. да уважим взаимно мненията си но да поискаме от е, правителството на Обединеното кралство да предостави е, на гражданите информация за оценката на рисковете за морската среда, която е направена от пристанищните власти. Те се съгласиха да изготвят такава информация и да я предоставят до края на ноември. Но ноември дойде и свърши и такава информация не бе предоставена. Затова ние направихме официално искане от Обединеното кралство да ни предостави информацията такава, каквато ни беше обещана. Накрая, в края на януари се срещнахме с съответните власти и те е, признаха, че има забавяне в изготвянето на тази информация и сега имаме споразумение да ни бъде предоставена през юни 2012. Действително закъснението е доста значително. Току-що миналата седмица ни уведоми официално правителството на Обединеното кралство по този въпрос. И сега се обмисля въпроса да започнем процедура за нарушение по член 258. Сега Искам да дам думата на госпожа Еван. Заповядайте. Благодаря. Приветствам всички вносители на петицията. Добре дошли в нашата комисия. През септември 2006 приехме тази петиция за допустима и темата продължава да се обсъжда вече много дълго време. Много сме благодарни за всичко свършено от комисията по този въпрос, защото това показва колко се безпокоим от положението. Действително, е, устието на река Кледао е в моят избирателен район. Аз представям хората, които живеят там и мога да ви кажа, че има сериозна заплаха за тяхния живот и за тяхната собственост. Аз считам, че властите на Обединеното кралство нарушават европейското законодателство. И всички въздействия върху околната среда е следвало да бъдат отчетени при изготвянето на първата оценка у вас. Комисията е, вместо да отнесе случая до съда, се съгласи да получи съответните информации в съответния формат включително с информация, такава каквато се изисква от директивата. Очакваше се това да стане до месец октомври, но не стана. Чухме всички е, притеснения на хората, живеещи там, особено за течовете, които е имало. Правителството на Обединеното кралство продължава да отрича, че, не, че има нарушение на европейското законодателство. законодателство. Смятам, че в случая има много голям проблем с тълкуването на законодателството от страна на английските власти. Освен това се нарушава правото за предоставяне на информация на гражданите. Видяхте този крайно налеп документ, който им е предоставен и е напълно всичко е заличено в него. Хората там всъщност не знаят какви предпазни мерки са взети в защита на техните жилища и продължават да изпитват голямо безпокойство. Определено трябва да се направи нещо, за да се подобри положението. Не смятам, че е приемливо е, английското правителство да отлага толкова дълго предоставянето на информация чак до юни, при положение, че според тях тази информация съществува и просто трябва да бъде оформена по друг начин, а това отнема месеци. Не смятам, че можем да се съгласим с такова обяснение. И бих искала да помоля комисията да предприеме допълнителни действия, да не се съгласява с тяхното искане, да упражни натиск върху властите, защото хората там не се чувстват в безопасност. И още няколко месеца хората ще живеят в страх, защото информацията просто не се предоставя. Кувънто домнули Хелмер. И сега давам думата на следващия колега. Първо искам да благодаря господин Мейл за много дългия, с много повторания и много мелодраматичен изказ в началото. Изслушвайки всичко това, първата ми реакция беше живеем в общество, което постоянно единствено и само мисли за здравословните условия на живот и труд. Едва ли тези огромни рискове не са били забелязани от правителството но съм и доста изненадан от чутото по-нататък, че британското правителство като че ли дава отпор при предоставяне на информацията за тези рискове и тяхното оценяване. Гражданите наистина имат право да се притесняват и имат нужда да им бъде обяснено, че няма за какво да се притесняват. Така че, ако се занимавах с тази е, зона, с този район, щях да настоявам британското правителство да предостави тази информация и смятам, че Европейската комисия трябва да окаже натиск върху правителството, което да предостави информацията. Това, което чухме към края на дебата, наистина предизвиква сериозна тревога. Трябва да разполагаме с информацията за оценката, какви са аварийните планове и какво е нивото на риска. Господин Мейл зададе около 30-40 въпроса, ако съм броил правилно. Голямата част от тях бяха технически. Аз лично няма как да отговоря на тези въпроси и предполагам, че никой от колегите тук не може да отговори на такива технически въпроси. Поради тази причина е много важно компетентните, т.е. можещите да отговорят на тези въпроси, да го направят. Thank you for your presentation. Благодаря. От името на вносителите давам думата на някой от представителите на тези вносители. If you have something to add, the... Ако искате да добавите нещо. But very briefly. Наистина обаче съвсем накратко. Един от проблемите според мен, освен от тези 35 евентуални сценария, които може да развиете, е, че ако влезе един траулер и потъне в пристанището, това, което ще се случи, е, че дизелът ще изтече от този танкер. Ако обаче влезе един кораб с втечнен е, природен газ и той потъне, ще измрът около 50 000 души в радиуса на пристанището. Ето това е разликата между танкерите с течен и втечно, втечно и втечнено гориво. Петицията остава отворена и ще се наблюдава какво се случва по въпроса. Накрая, последната точка е 17-та точка. И така продължаваме. Петицията остава отворена, както казах. Ще пишем на британските власти, които се занимават с безопасните условия на живот. With the European Commission also. Thank you. Iar acum, ultimul subiect al agendei, punctul 17, grup... И така продължаваме с последната точка. Две петиции за замърсяването с силициево-флуороводородна киселина. Първото е петиция 210 от 2007 на Робърт Покок от името на глас на Ирландската загриженост за околната среда. Следващата е 211 от Уолтер Греъм от името на съвета в Северна Ирландия срещу това замърсяване. Давам думата на господин Покок. Благодаря. Благодаря, че продължавате да работите по тази петиция. Много президенти на Ирландия и на Англия, защото е свързано с живущите в Англия, смятат, че Европейския парламент е последната ни надежда за опазване на децата ни от тази политика. Искам да говоря по въпроса от три страни. Първо искам да ви припомня за това, какъв отговор е на Европейската комисия на много въпроси на евродепутатите през годините. Този отговор е да се получи е, становище на научната комисия за рисковете. Искам да резюмирам анализа, който те направиха. След това отново ще говоря за Европейската комисия и ще кажа, че отговорът на на комисията по въпроса е неадекватен и не защитава децата ни. Тази петиция дойде при нас през май 2008 година, преди много-много време. И депутатите все още не са удовлетворени от отговора на Европейската комисия – към края на 2008 година да се намеси и поиска оценка на риска от научния комитет за рисковете за здравето и околната среда. През 2009 излезе едно предварително мнение, което потвърди това, че добавянето на флор към водата е системно системно, а, системна практика, която не се е доказала а, по отношение на своята безопасност за здравето. По-скоро тя вреди. След това бе организирано публично изслушване с заинтересовани се страни през септември 2010 година, в Брюксел. И трябва да кажа нещо за него. То беше глътка свеж възра, е, въздух, за който и да е от Обединеното кралство или пък заинтересованите от тази политика. За първи път, за първи път, извинете, видяхме една открита дискусия с членовете на научния комитет, които отговаряха положително на нашите въпроси. Би било невъзможно такова заседание в Ирландия или Обединеното кралство – тази политика за добавяне на флуор като че ли остава при закрити врата. И това тази неяснота и недаване на информация се създават от британското и румънското правителство. Едно становище бе публикувано през май 2011 година, близо преди две години, което не е взето предвид от правителствата на Ирландия и Обединеното кралство. Първото становище на Шер е, че хората нямат нужда от флор за нормалното си развитие. В Ирландия постоянно ни казват, че трябва да се приема той и то посредством водата. Шер също казва, че свръх приема на флуорид може да доведе до здравни проблеми. И това е така. След това те говорят и за децата. Много лесно е да се превиши приема на флуор при децата, което може да доведе до дентална флуороз, флуороза а, и повишени нива на кариес. След това те заявяват, че няма никакви предимства в сравнение с а, слагане на флор пряко на зъба, както се прави в Европа. Това, което ни притеснява също така е, че комитета ШЕР също заявява, че онези, които са в риск, най-вече са най-младите. И там може най-лесно да се мине а, горната граница. Ако едно дете а, поема сухо мляко, а не бъде кърмено, а това сухо мляко бъде разреждано с чешмяна вода, то нивата на прием на флуор са десетки пъти по-високи. Ирландия доказва колко лесно може да се надвиши лимита. Около 5005 годишни в Ирландия са получили кария си от приема на тази вода. В Обединеното кралство също получават такава вода с флорид – и там най-вероятно още много други деца са станали жертва на тази вода, която води до разяждане на външния слой на зъбите. Но доказателства за това не биват публикувани, най-вероятно по политически причини. Защо не се говори за това, след като то води до а, проблеми с здравето на децата. И ще разширя въпроса и към другите държави членки. Защо такъв тип проблеми няма сред тези 370 милиона души, които живеят извън Обединеното кралство Ирландия? Вие сте решили, че риска добавяне на флорид означава, че не можете да оправдаете тази практика. И това е много груба мярка и комитета, научния комитет го е заявил. Другите държави членки също твърдят, че няма оправдание срещу такава мярка. Ако другите държави членки използват същата практика, то тогава флорозата ще бъде повсеместна и ще се надвишат горните граници на приема на флор, които са дадени от компетентните органи. По отношение на безопасните нива, 60% от възрастните биха потребявали много повече от безопасното ниво на флор в Обединеното кралство, а в Ирландия 70%. Т.е. има натрупване на флуор в костите на хората през целия им живот. Оценката на риска на научния комитет е съвсем ясна. По-ясна няма как да стане. И Европейската комисия за наше голямо удовлетворение, преведе на нормален език научните доказателства, за да бъдат ясни те на хората, които ги четат. И ще цитирам от тази ненаучна версия, тъй като там е казано съвсем ясно. Това ясно послание какво въздействие оказа върху ирландското и английското правителство? Ами никакво. Това беше през май 2011 година, когато излезе доклада. В Ирландия казаха, ако искате да променим политиката, обърнете се към съда, което е неприемливо. В събота, Хампшир, имаше едно събиране на хора, на граждани, над 200 000, които ще получават флор без да го желаят, посредством питейната вода, и те заявиха, че не желаят да бъдат лекувани с този продукт. Игнорират се рисковете от Ирландия и Обединеното кралство. Има нещо друго важно, а и то е правния аспект на тази практика. През 1963 година, когато ирландското правителство реши да добавя това към водата, то заяви, че може да се използва всяка флорин в водата и използва тази силициево-флуоровородородна киселина, която е остатъчен продукт от обработка на торове. Тогава в Ирландия тази индустрия с торовете беше много процъфтяваща и според мен точно заради това се използва този продукт в този момент, защото е остатъчен от тази индустрия. Има всякакви видове тежки метали и вредни химикали, които се съдържат в водата, които продължават да се използват. Това е продукта, който се сипва в нашата вода. Когато разберем откъде идва продукта, вече не сме изненадани, че никога не му е правена оценка на риска в Ирландия или пък в Обединеното кралство. Световната здравна организация обеща тук в Брюксел през 2003 година, че ще изпратят е, комисия, която да направи своята оценка на силициево е, флуорводородната киселина. Още не се е случило, чакаме ги. Другите държави членки са запознати с проблема и отказват по този начин да лекуват населението на, в такъв масов мащаб. Натрупва се а, този елемент в, а, извинете, тази субстанция в костите на хората и перманентно уврежда зъбите на половината от детското население в страната. По други въпроси, свързани с оценката на риска, Европейската комисия е реагирала незабавно. Особено, например, що се отнася до имплантите от силикон пип, по които веднага се реагира. Тук имаме друг вид силициева субстанция, която се смята за вредна. Комисията вижда, че са много по-големи рисковете от преди и затова въвежда нова директива 2003-12, която променя рисковия профил на силиция, който се използва от фирмата ПИП за силиконови импланти. Те заявиха, че всички дадени разрешителни до момента на фирмата ПИП се отменят и трябва да подадат на ново документи за получаване разрешение за ползване на гела, който използват за импланти за гърди. Тоест, виждате как веднага е, са предприяти мерки, но когато говорим за този силициев а, флор водород, изведнъж а, никой не прави нищо. Говорим дори за бебета, които не се кърмят, а се хранят с а, сухо мляко, разредено с а, питейна вода. Председателката, преводачите ще тръгна, ще си тръгна след 10 минути, затова ще ви помоля а, да приключвате. Ораторът. Какъв е проблемът? Защо британското правителство не може да реши този проблем? Това е една практика да, за използване на продукт, на който не е направен анализ на риска. Има и много други флорни продукти, които са лицензирани, които се използват а, върху зъба а, в цяла Европа, точно за да лекуват или да предотвратяват зъбния кариес. Обръщам се към вашата комисия да окаже натиск върху Европейската комисия, която да предприеме мерки. Европейската комисия знае законодателството по отношение на храните, на лекарствените средства и практиката в Обединеното кралство нарушава тези законодателни актове. Трябва да защитим децата в Ирландия и Обединеното кралство. Благодаря ви. Благодаря за изчерпателното представяне. Сега представителя на комисията има думата господин Илахим Деудженио. Благодаря. Благодаря на вносителя за встъпителните думи. Няма да повтарям и историята съвсем накратко. Благодаря на вносителя за това, че високо оценява становището на научния комитет и усилията, които те положиха на публичното изслушване. Да, научния комитет е, работи отлично. Припомням ви, че имаше една дискусия дали да се занимаем с научните доказателства и дали да се обърнем към научния комитет. Тогава решихме, че това е най-добрия подход да се направи един отворен за всички дебат. Процесът и резултатите са отлични. Тук няма спорове, удовлетворени сме от резултатите. Направихме един внимателен анализ, като вас. Няма нужда ред по ред сега да го обсъждаме, но има и други източници на флорид, които се споменават и трябва да бъдат разглеждани в контекста. Основното, което ще кажа по темата е основният въпрос. Има ли законодателно нарушение? Накрая вносителят отново направи такова твърдение. Ние направихме оценка и заключението ни е същото – от законодателна гледна точка няма правно нарушение. Държавите членки са тези, които преценяват, а не Европейската комисия, дали да се преследва определена политика или не. Стига да се зачита европейското законодателство, ние няма как да се намесим. Ето, продължаваме да, да стоим на тази позиция. комисаря Поточник при писмен въпрос даде своя отговор пред парламента. Това е 49.15 като въпрос. Разгледахме въпроса от гледна точка на Световната здравна организация и от гледна точка на промененото законодателство, за да видим дали има достатъчно доказателства, че трябва да се ревизира законодателството на ЕС и както каза комисаря Поточник в своя отговор на писмения въпрос, Европейската комисия не вижда причина да го прави по-настоящем. Приветстваме научния дебат. Ще се радваме, ако продължи този дебат да се води, да разглеждаме доказателствата, които излизат, но от гледна точка на законодателството твърдим същото, което твърдяхме и в началото. Няма доказателства за нарушение на законодателството и няма достатъчно научни доказателства, които да искат, извинете, да ни принуждават да променим същото това а, законодателство. Благодаря за отговора. Имаме само 6 минути. За това ще дам думата на господин Хелмер и ще го помоля наистина да бъде съвсем кратък. Благодаря. Както винаги ще спазвам инструкциите, които ми дадахте. Благодаря, господин Пълкок, за премереното изказване, което бе пълно с полезна информация. Аз наистина съм против слагането на каквито и да било лекарствени субстанции във водата, вода, която се ползва от цялото население и без да се дава избор на населението, дали да ползва тази вода или не. Затова съм против прилагането на лекарствени средства към водата, с изключение, разбира се, на някакви извънредни обстоятелства. Случаят не е такъв, не е извънреден. Господин Пълкок говори за кария си, които възникват при употребата на флорид. Аз лично видях един доклад в почтенската си котия от Ирландия. Само го мернах. Ще бъде публикуван скоро, но видях проекта Та прегледах го набързо и там пише, че настоящото ниво на прилагане на флуор е, водят не само до кариес, а и до много други здравни проблеми. Това е много притеснително. Не съм експерт, но е съвсем ясно, че има аргументи в двете посоки и най-вече против използването. Като евроскептик се радвам, че Европейската комисия не иска да се меси в работата на държавите членки, но по същество, дали да се слага флор във водата или не, в началото имах отрицателно становище и сега, след като изслушах всичко, сега съм още с по-отрицателно становище, отколкото бях тази сутрин. Благодаря. Господин Мърфи има думата. Благодаря. Благодаря на вносителя за представенето, за кампанията. Много ясно бе представен въпроса. Мисля, че са ясни доводите срещу прилагането на флора, вреди на здравето, здравните проблеми, другите проблеми, свързани с зъбите, след това има други въпроси при отичането на тази вода, които оказват въздействие върху размножаването на рибите. Така че предпазния принцип трябва да е приложим тук. Не трябва да налагаме на хората да приемат флор. Има и въпрос свързан с демокрацията. Има право всяка една общност, ако не иска да пие вода с флор, да не бъде карана на сила да го прави. В Ирландия има дебат по въпроса и хората са решили да участват в дебата. В Англия също. Хората са против това да им се налага употребата на флор. Затова трябва да се оказва натиск от страна на комисията върху двете правителства, за да се прекрати тази практика. И така, сега искам да дам думата на госпожа Харкин. Благодаря. Искам да поздравя на господин Полкок. Подкрепям го още от първия път, когато представи тази тема. Съвсем накратко. Комисията в своя отговор каза, че не смята, че Флорида е лекарствено средство. Защо го добавят обаче тогава държавите членки? Ако нещо е лекарствено средство, то тогава то или предотвратява заболяване, или го лекува. Явно държавите членки го добавят, защото смятат, че това предотвратява кариеса. Трябва да видим какъв е спора, дали е лекарствено средство или не. Колегата обаче каза, че няма достатъчно научни доказателства за преразглеждане. Не съм разглеждала въпроса Шер а, подробно, но някои от заключенията на този доклад според мен са достатъчни, за да може Европейската комисия отново да разгледа въпроса. Докладът се казва, че има риск за дентална флуороза при децата и няма прагове, които да бъдат отбелязани. Сега, горния, горното ниво, лимита, за него говорят и доклада се казва, че Там, където се прилага флорид във водата, от 6 до 12 пъти увеличен прирепа, приема. Освен това, тези деца използват и пасти за зъби с флуорид. А, те използват съвсем малко, защото са деца. Помислете за възрастните, които използват и много повече паста за зъби. Децата от 1 до 6 години, ако пият половин литър питейна вода, и използват изключително малко паста за зъби с флорид, горното ниво, т.е. тавана, отново е прехвърлен. Децата под 12 месеца, т.е. бебетата, Робърт го спомена, за тях се казва, аз не съм съгласна тук, но исках да го кажа, той каза, че излагането на флорид е 100 пъти по-голямо, отколкото при децата, които се кърмят. Не е 100 пъти, 200 пъти повече и това е изключително важно. За това ще се обърна към Европейската комисия. Ето това са резултатите от доклада на ШЕР. И затова смятам, че има доказателства. Сега смятат ли, че са значителни тези доказателства или не, не знам за мен. Са значителни, има обаче доказателства, че трябва да преразгледат въпроса. И накрая. Имаме Конвенция за правата на човека и биолекарствените средства. България, Кипър, Дания, Естония, Гърция са подписали тази конвенция. 20 държави поне са я подписали и са ратифицирали. Две държави не са. Обединеното кралство, Ирландия. Причината, или една от причините, е, че добавят флорид във водата. Член 5 на тази конвенция казва, че всяка една намеса в здравната сфера може да се провежда след като съответното лице е било информирано и е дало своето съгласие. Достатъчни ли са научните доказателства? Аз смятам, че докладът ШЕР дава достатъчни научни доказателства, които показват, че трябва отново да се види законодателството и то да бъде ревизирано. Благодаря. Господин Яри, има думата. Много благодаря. Аз също искам да кажа, че подкрепям запазването на петицията отворена и искам да призова комисията да направи всичко възможно да се справя с този проблем. Току-що се сетих, че това, което става в настоящия момент до някъде си е социализъм. Когато живеех по времето на ГДР, като бях млад, тогава говорихме непрекъснато за добавянето на флор към водата. Това тогава също беше актуален въпрос. Съгласен съм с вас, че питейната вода е собственост на всички. И като не, трябва да, като не искате да консумирате нещо, което е сложено в нея, трябва да имате право да не го консумирате. Като си купувам нещо от супермаркета, знам какво купувам. Моя въпрос е към комисията по отношение на качеството на питейната вода и рамковата директива за качеството на питейната вода. Чудя се дали може да се слагат такива добавки, дали това се управлява по разпоредбите на фармацевтичното законодателство, не знам. Не ми харесва просто е така да може да си добавяме нещо във водата, без никакви дискусии преди това. Мисля, че трябва да разгледаме цифрите малко по-отблизо, така че бих искал да изразя съгласие с вносителя на петицията. Смятам, че това не е редно и трябва да се разгледа по-детайлно от комисията. А ние от нашата комисия трябва да подкрепяме тази работа, така че нека да запазим петицията отворена. Сега комисията съвсем накратко. Много благодаря за всички изказвания, които чухме. Само искам да добавя нещо, което да, бъде, да внесе малко светлина. Това не е тълкование на комисията, че няма достатъчно научни данни. Ние се основаваме върху работата на СЗО и върху докладите, които бяха публикувани миналата година. Там бяха обсъдени всички аргументи, които се представиха в доклада на ШЕР. Така че до някъде ние изразяваме последователност с насоките и препоръките от СЗО. Разбира се, научните данни винаги се развиват. Ако има нови научни данни и СЗО достигне до заключение, че ситуацията се е променила, нека да бъде така. Но поради тази причина ние стигаме до а, точно това заключение, на което сме в момента. Благодаря. Това беше всичко, което исках да кажа. Много благодаря. В заключение бих искала да препоръчам тази петиция да остане отворена. Сега изчерпахме дневния ред за днес. Отбелязахме си искането за прехвърляне на петиция 31 от списък Б в списък А. Извинявайте, госпожо председател, дали няма да имам право да отговоря, особено на това, което каза комисията, казва вносителя на петицията. Но вече сме в края на заседанието, трябва да приключим в 12.30, няма да имаме преводачи. Е, да, да, ама за хората, които са дошли тук, са си направили труда да, добре, добре, но съвсем набързо. Аз съм запознат с процедурата и смятам, че имам право на отговор. Председателката да, но в началото говорихте много дълго и заради това не ви дадох право на отговор. Но ако искате да добавите нещо съвсем накратко в рамките на една минута, най-напред искам да благодаря за подкрепата от тези държави членки, които оценяват този проблем, този специфичен проблем, който имаме в Ирландия, особено